To... Колеги, благодаря за това, че сте тук. Благодаря и на унези, които бяха на съвместното ни заседание с Комисията по въпросите на културата. То бе много полезно. И много полезно е да работим с, с други комисии. Свикнали сме с това. Защо не такава друга комисия да бъде и Комисията по култура. Е, в 12.30 е, точно трябва да приключим заседанието в тази му част, а след това ще продължим в 2 часа е, с обмен на мнение с комисар Мариан Тайсен. Сега предстои да разискваме командироването на работници в контекста на предлагането на услуги ще разискваме измененията. И с тези думи давам думата на докладчиците, като можете да си поделите изказванията както желаете. Госпожа Морен Шартие ще започне. Имате думата. Мерси, афини. Благодаря безкрайно, госпожо председател. Мерси d'avoir compris. Благодаря за това, че разбрахте нашия метод на работа, който използваме колегата Агнес Унгериус и аз, както и по предишни поводи ще ви представим работата си на два гласа, така да се каже, като си поделим темите с колегата, защото така вече сме свикнали отдавна. Най-напред обаче, госпожо председател, Бих искала да се извиня на всички колеги. Искахме да представим измененията сега, възможно най-рано. Но разбира се, версиите, преведени на а, други езици, все още не са готови. От а, понеделник имаме вариант на английски език и това е първи текст на чиято основа можем да стъпим, за да работим. Разбира се, при първа възможност е, ще получите този текст и на собствения си език. И не само този текст, но и всички съпътстващи документи, за да можете да работите спокойно. Тук точността на терминологията е от особено значение. Най-важната фаза, в която се намираме в момента, и това, което ще е, направим Агнес и аз, целят вие, като докладчици в сянка от името на всяка политическа група, да можете да представите основните направления и аспекти на измененията, върху които сте работили. Тоест, ние тук като докладчик и съдокладчик сме в фазата на изслушване. Това е извънредно важна фаза, тъй като, разбира се, работихме заедно междувременно е, чухме позицията на ваши национални представители в Европейския парламент и на мнозина други, но разбира се, всеки трябва да може да се изкаже и от името на групата си официално във връзка с основните направления на измененията. Е, тези изменения са около 500. Благодаря ви за е, тази работа. Благодаря ви още повече за това, че измененията не са прекалено голям брой. 500 изменения е, по такъв е, важен текст, е, както знаят специалистите, работещи от години, не са чак толкова голям брой. И освен това, те са разпределени в определени тематики. Ние проявяваме дух на откритост, искаме да се получи уравновесен текст, не искаме да има разделение между изток и запад. Искаме той да обслужва всички, искаме да служи и на борбата с социалния дъмпинг и на стремежа към конкурентоспособност. Значи тези 500 изменения ще се опитаме в тази светлина да ги обработим с представители на всички политически групи. Е, горе-долу измененията е, се разделят е, на половина между преамбюла и материално-правната част на текста. Това е извънредно важно, защото вие знаете, че най-голямо значение имат измененията за текста по същество. Започвам с статистическите данни за политическите групи. 169 са измененията внесени от ЕНП. Благодаря на своята политическа група за това, че е оглавила списъка. Е, стотина са измененията внесени от е, социалистите. Има три политически групи ЕКР, АЛДЕ и е, ГУЕ, които имат общо около 50 е, е изменения. ЕФДД е внесъл 7 изменения и останалите изменения са 31. Сега ще помоля да направим изказване вече за същината. Има около 70 изменения във връзка с продължителността на командироването. Някои искат срокът да отпадне, да се остави статуквото в тази насока. Други искат 24-месечния срок, който сега съществува, да бъде променен било на 3, на 6 или на 9 месеца. Други искат да се въведе референтен период при изчислението 36 месеца. Тоест да се увеличи срокът. Надявам се, че не говоря твърде бързо и не затруднявам преводачите, казва ораторката. А, тър... има и други искания продължителността да се обвърже с, с срока, през който са внасени обществени осигуровки, е, като това бъде свързано и с изключенията по регламента. Що се отнася до отчитането на кумулативния период е, при замяната на един командирован работник с друг командирован работник, мнозина биха желали да се махне клаузата предлагана от комисията, при която в продължителността на срока се включват само договорите с срок над 6 месеца. За това може да се говори. Това са основните направления на предложенията. Общ поглед във връзка с продължителността. Сега давам думата на Агнес за следващия въпрос. Е, е. Благодаря. Благодаря от своя страна на всички колеги, които положиха толкова сериозни усилия да внесат предложения за изменение, защото аз съм убедена, че ще постигнем максимално добър резултат, ако всички се стремят да инвестират в едно общо решение. Много хора са посветили доста време на разработването на предложения. Аз ще кажа няколко думи за предложенията, свързани с колективното трудово договаряне. По тази тема са направени редица предложения. Например, всички колективни трудови договори да се прилагат към командированите работници – да, включително тези, които се прилагат в определен географски район за определена професия или в определен отрасил, както и у нези, които са сключени от най-представителните организации на работодателите и работниците. Значи това е едната тенденция в измененията. Другата тенденция е да се предлагат изменения съгласно които към командированите работници да се прилагат само универсално приложимите а, е, колективни трудови договори. Като тук се изтъкват опасения за това, че може да липсва необходимата информация за действащите колективни трудови договори. Следователно, по темата колективни трудови договори има много широк спектър от предложения. Елизабет, възнаграждението. Има няколко изменения във връзка с възнаграждението които са насочени към това да бъде е, върнат терминът минимално трудово възнаграждение, вместо само възнаграждение. Минимално заплащане. Minimum rate of pay. Припомням, че възнаграждението е минималната работна заплата плюс е, бонусите и добавките, които евентуално а, е, са свързани с нея от най-различен характер. Всичко това е така обвързано, че командированият работник се третира точно по същия начин, както работниците на приемащата държава и това се прави с цел да няма нелоялна конкуренция и да няма социални изкривявания. Значи искам да припомня това, за да не се объркваме за това какво означава понятието възнаграждение. Има някои изменения, ако не се лъжа 23 на брой, които целят да се установи кой ще носи компетентността, кой ще притежава компетентността да определя възнаграждението. Искрено, съвсем искрено трябва да ви кажа, че тук в основата си разсъжденията на двамата съдокладчици вървят в посока държавата членка да определя това възнаграждение. Няма работа Европа при определенето на това възнаграждение някои изменения, по-точно две, за да знаете горе-долу какво е съотношението. Две изменения предлагат идеята, която в съвета е дадена от словашкото председателство, а именно да се създаде една двояка сложна система при която някои елементи да се включват в трудовото възнаграждение до 6 месеца, след това други елементи да съставляват трудово възнаграждение от 6 до 24 месеца и е, най-сетне е, трета група елементи да съставляват трудовото възнаграждение след е, договор, след изтичането на 24 месеца от договора. Трябва да ви кажа, че даже в съвета тази идея е, май вече не се обсъжда. И за това би било интересно авторите на тези две изменения да ни обяснят какво очакват и към какво се стремят. Имайте предвид, че Агнес и аз сме привърженици на система лесна за управление, ясна за осъществяване на контрол, защото колкото по-сложна е системата, толкова по-трудно ще се упражнява контрол върху трудовоправното положение на тези командировани работници. Тук гледам към колегата, която отговаря за контрол. Значи, е, това, което ние правим, е, трябва да съответства на уредбата на контрола. Ако направим нещо прекалено сложно, е, няма да улесним прилагането на нормите. Има някои изменения, свързани с интернет страницата. Държавите членки трябва на интернет страница да качват цялата информация, свързана е, с съставните елементи на възнаграждението. Това е с цел улесняване на контрола, улесняване на справките от страна на командированите работници и получаването на информация от тях и улесняване на административната работа на предприятията, да знаят те е, какви са правилата и какво трябва да спазват. Агнес? Да. Най-напред искам да се спра на разходите и приспадането на определени разноски от трудовите възнаграждения, защото е, въпросът е свързан с е, самото трудово възнаграждение. След това ще се спра и на подизпълнението. Е, по отношение на разходите и приспадането на определени разноски от заплатите. Има предложения да се приспадат разноските за път, настаняване и храна. Тоест, хората казват, нуждаем се от повече елементи в базисното определение на понятието трудово възнаграждение. Онези депутати, които предлагат такова допълнение, такова разширяване на понятието, също казват, че трябва да гарантираме че а, тези елементи а, не могат да бъдат приспадани от а, заплатата. Също така не могат да се приспадат и елементи като обучение. Значи, хората казват, трябва да е ясно да се разшири а, определението на понятието трудово възнаграждение, като се допълни, че от трудовото възнаграждение не може да се приспадат разходите е, за път, настаняване и храна, както и за обучение и някои други разноски. Е, но има и хора, които са против тази идея. За това е, ще има доста обсъждане преди да изготвим окончателния текст, който да се разисква в комисията. По отношение на подизпълнителската дейност, е, този въпрос е свързан с това, кои колективни трудови договори ще се прилагат. Тук са внесени редица изменения. Част от тях е, са насочени към изменене или, напълно, или пълното отпадане на предложението на комисията в тази връзка. Ако си спомняте, комисията предлага, ако има национални задължения във връзка с подизпълнителите, тези задължения да остават в сила по отношение на командированите работници. И ако въпросните задължения са част от колективен трудов договор на ниво дружество, това да означава, че въпросният трудов договор следва да се прилага към командированите работници. Затова казах, че въпросът за подиспълнителската дейност е свързан с въпроса за колективните трудови договори. Има изменения в полза на тази идея, както и изменения против нея, съгласно които Колективните трудови договори на ниво дружество никога не трябва да се прилагат към командированите работници, за да не се стига до дискриминация. Елизабет. Във връзка с условията на настаняване ще се изкажа съвсем лаконично. Има множество изменения, които разширяват това, което сме предложили е, в проекта си на доклад. Съвсем очевидно е, че всички сме привърженици на спазване на добри условия на настаняване – тук в това отношение има опасения, които всички политически групи еднакво споделят. За това до голяма степен можете да очаквате предизвестен краен резултат. А, сега, последният въпрос, на който ще се спре, е двойното командироване и фиктивните дружества. Има някои изменения, свързани с така нареченото реално командироване и а, са насочени към това да се препятства нереалното или фиктивно командироване. Ако командироването не се смята истинско или реално, а, смятат се според авторите на някои от измененията, че правото на приемащата държава трябва да се прилага от ден първи на командировката стига правото на изпращащата държава да е по-благоприятно. Други депутати пък предлагат задължение е, дружествата да имат определен оборот в своята страна, когато изпращат от нея работници в командировка или пък да могат е, да изпращат е, работници само за работа в отрасли, в които самите тези дружества, които командироват работника, работят в своята собствена страна. Старата идея беше да има минимални срокове, през които трябва да е бил в трудово правоотношение работникът, преди да може да бъде командирован. Има изменения и в тази посока за запазване на тази идея, тази стара идея. Други изменения са насочени към това, когато работникът е изпратен в командировка, да не могат да се прилагат правилата на повече от две правни системи. Или пък, ако към ситуацията се прилагат правилата на повече от две правни системи, веднага да е, се задействат нормите на приемащата държава членка, освен ако тези на изпращащата държава членка не са по-благоприятни. Има и някои изменения и депутати, които са на мнение, че е редно да не изменяме действащите правила, защото те са достатъчно а, добри, а, е, че е необходимо само действащите норми да се спазват а, по стриктно. Членове 3 и 4 от директивата за изпълнението се цитират в тази връзка. Според мен и според Елизабет, по-доброто изпълнение на нормите и по-добрите норми са два аспекта, които могат и следва да вървят ръка за ръка. И това е позицията, от която изхождаме в работата си. Това е нашата презентация на измененията. Очакваме вашите мнения. Е, и сега, измененията във връзка е, с посредническите агенции. Едно изменение визира точно тези агенции, които да бъдат регулирани по някакъв начин. голяма част от измененията са насочени към това да се регулират определени хипотези. А голяма част от измененията са свързани с това да остане член 3, точка 9, нещо, което комисията предлага да се заличи. Според мен тези предложения отговарят на духа на нашата работа. Нали, защитата, която член 3, точка 9 предлага е много по-сериозна и обхватна, отколкото това, което комисията предлага на мястото на тази разпоредба, за която има идея да бъде заличена. Благодаря, госпожа Макинтайр. Най-напред искам да благодаря на докладчиците за тяхната работа. Разбирам, че в предишното обсъждане аз говорих по някои от въпросите. Мисля, че е важно да не се опитваме да разделим Европа. И мисля, че някои от измененията отразяват Именно факта, че има разделение. Е, не би, би трябвало да, пре, да не разделяме Европа на изток и запад. И е, предстои много работа да намерим консенсус, да намерим практически решения, които да могат да се прилагат от всички държави, членки, бизнеси и работници, така че имаме доста голяма работа пред себе си. Трябва да премахнем пробойните в законодателството, например фиктивното командироване и трябва да защитим работниците. А също така, много бих искала да няма мерки, които да позволяват протекционизъм. Някои страни, могат да използват потенциално някои от тези разпоредби за протекционизъм. И това би било много жалко. Както каза Агнес, трябва да се съсредоточим върху приложението на съществуващите правила, преди да правим промени, тъй като законот... това законодателство е доста сложно. Ето две неща конкретно искам да посоча. Най-напред, това е дългосрочното командироване. Е, това, то се практикува от компании в, в рамките на вътрешно-корпоративното командироване. Има договори, е, които позволяват командироване за дълъг период. Тези компании трябва да могат да са гъвкави, така че да могат да продължат да работят и се надявам, че докладчиците ще погледнат благосклонно на моите изменения, които се занимават с този въпрос. Другата област е да разберем наистина новия, новия начин на работа. Например, производители. Производителите не продават просто своите продукти, те продават и пакет услуги около своите продукти. И поздравявам Мартина за организираната закуска тази сутрин, където чухме мненията на бизнеса Например, те продават една машина и трябва да я поддържат, трябва да я ремонтират в един много кратък срок. Те нямат времето да помолят за регистрация, за попълване на формуляри. Нямат това време и ние трябва да разберем този нов начин на работа. Благодаря, казва председателката. Госпожа Длабайова има думата сега. И искам да ви напомня, че нямаме много време. Нека бъдем кратки. Много, крат... много трудно е да бъда кратка, тъй като материята е доста сложна. Благодаря на докладчиците за презентацията. Наистина 500 изменения са... означават много работа за нас и в тях се вижда, че има доста противоречиви становища. Няма да се съсредоточавам върху количеството, по-скоро върху качеството на измененията. Това трябва да направим всички ние и да се насочим към основните проблеми. Повечето заседания на повечето заседания сповдигнах тези въпроси, а сега искам да а, кажа пред всички, нека се оценят компромисите, които са наднационални. Т.е. трябва да постигнем компромиси, които да са наднационални. Да, трябва да се отделим от националната политика. Настоявам нашите компромиси да се основават на данни, на факти, на съществуващи юриспруденции и да сме реалисти прагматични, да видим каква е реалността за коментироването. Затова и организирах тази закуска сутринта. Исках да чуем предизвикателствата, пред които е изправен бизнесът. Вие знаете моите опасения. Най-напред срокът. Аз все още не зная дали трябва да има такъв срок – трябва, основният проблем е тук да, да знаем кога имаме истинско командироване. Може да говорим много за възнаграждението. Има колеги, които, в кои, които искат да продължат със съществуващата система, но това трябва да се обсъди. Сега под изпълнителите. Това беше доста неясна концепция. Тук мисля, че всички са съгласни да се заличи тази част от предложението. И накрая транспорта. Транспорта не може да бъде включен тук в това предложение. комисарят по транспорта каза, че ще има допълнително предложение за този бизнес. Това е деликатен въпрос. И накрая, трябва правилата да са ясни и прости, разбираеми за компаниите и да не ги натоварваме с допълнителна бюрокрация и нереалистични финансови изисквания. Всички ние печелим от коментироването на работниците, знаем, че и двете страни, които е, изпращат и приемат е, командировани работници, печелят. Така че мобилността на услугите трябва да бъде запазена за бъдещите поколения. И мисля, че това е именно нещо, което трябва да запазим и да помним. Надявам се на плодотворно сътрудничество с колегите. Благодаря. Госпожа Кари има думата. Благодаря, госпожо председателна, и напред искам да благодаря на докладчиците, които още веднъж показаха, че могат да работят заедно, отворено в... и да са достъпни за всички нас. Ето те и по този начин представиха измененията. Аз смятам, че трябва да оценим тези изменения и да постигнем добра изходна база за по-нататъчна работа. Ние искаме да осигурим равнопоставено за всички работници. Това е основният принцип. Господин Юнкер каза равно заплащане за, равна, за, еднакво, е, за еднакъв труд. Това е ясно. И в същото време трябва да признаем, че дискусията отразява много големите разлики между държавите членки. Има разлика в законодателството, разлики в доходите. А, има секторно специфични разлики и в заплащането. Е, така е, държавите членки имат различни трудови условия и пазари. Но така или иначе на едно и също място трябва да има едно и също заплащане. В същото време обаче конкуренцията не бива да се свежда до това, кой предлага да плаща най-малко и предлага най- най-лоши условия. В този смисъл ние предложихме изменения. Най-важното за нас е да вземем предвид секторно специфичните заплащания, да няма дъмпинг. Освен това, смятам, че разликите между пазарите трябва да се вземат предвид. Според мен, държавите членки трябва да направят сами дефинициите, каква означа, дефиницията какво означава заплащане. Освен това, искаме да има срок при командироването. От нашата оценка е, че командироването трябва да е, е средство за постигане на целта. Командироването не е начин, по който хората трябва да отидат да работят в друга държава. За това има други начини. За това в нашата политическа група сме за това да има срок и освен това подчертаваме, че правата на командированите работници трябва да бъдат защитени. Трябва да има, освен това, контроли и да се преустанови практиката на командироване, на командироване по, по, от името на, на, на фирми фантоми. Благодаря. Госпожа Райнтке, благодаря. От мое име и аз благодаря на докладчиците. Наистина има разлики между нашите позиции, но когато погледна измененията, трябва да кажа, има голяма, голямо желание между колегите да постигнат баланс между предоставянето на, услови, на, на услуги, което е право в Европейския съюз и защита на правата на трудещите си. Мисля, че има много възможност, много голяма възможност за постигане на обща позиция. Нашите изменения са подготвени в дух за създаване за постигане на, на резултати, които са добри за всички европейци. Тоест, да има достойни условия, които отиват да работят в друга държава членки, както и за онези, които работят в къщи. Не бива да се насъскват хората едни срещу други. Трябва да ситуацията да е печеливша за всички страни. Сега ще се насоча към някой от от е, вече засегнатите въпроса. Много е важно да имаме правно основание, правно, правна база, над която да надградим при защитата на, на правата на трудещите си, но и при защита на мобилността на работниците. Ние непрекъснато говорим за това и това също трябва да бъде отразено в правното основание на този документ. Когато говорим за възнаграждението, мисля, че трябва да има да има размишление за това а, да не се да не са включени разходите за пътуване и подслон в заплащането. Трябва освен това да има правна яснота на термина командироване – има различни предложения и мисля, че на заседанията на докладчиците в Сянка трябва да обсъдим и именно този въпрос. Трудовите, колективните трудови договори. Има много малко колективни трудови договори, които се прилагат в държавите членки. Ето, например, ето, например в Германия има 70 000 колективни трудови договори и само 20 хиляди се прилагат при командироването на работници. Така че тук трябва да се разшири обхвата. Има изменения и в тази насока. Освен това, трябва да видим практиките в държавите членки и да изработим технически решения. В момента има големи разлики между държавите членки, що се отнася до прилагането на колективни трудови договори за командировани и некомандировани работници работници. Сега, за да за предотвратяване на заобикаляването на законодателството. Това беше проблеме, проблем. В миналото трябва да се преустанови вредната практика с фиктивното командироване. В транспортния сектор има големи проблеми. Според нас този сектор трябва да бъде включен в тази директива. Имаме само 30 изменения и мисля, че ние искахме с това да покажем, че като зелени имаме една съгласована позиция в този дебет. Искаме да работим конструктивни с другите групи. Искаме позицията на парламента да е силна, защото вземането на решение тук в парламента е първата стъпка. Пред рестанните срещи трябва да говорим с съвета и комисията, така че надявам се в този период ще ще намерим една обща позиция, както в тази комисия, така и в парламента по принцип. Лаура не е тук. Давам думата на господин Мартан. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да ви изненадам, като кажа, че ние сме доста объркани от тази работа която беше извършена, защото всъщност ние сме за пълното заличаване на директивата за командираване на работници. И първата причина е следната. Ние смятаме, че това е една от причините за социалния дъмпинг в Европейския съюз. И второ, втората причина е, че очевидно тук става дума за нещо, което няма много да промени нещата, защото всичко се диктува от финансовите интереси. Госпожа Макентайр се опита да очертая проблема. Става дума за конкуренция между страните от изтока и запада и всъщност командированите работници от източните държави имат е, интереси, е, искат да имат по-високи възнаграждения. Източните държави имат е, интерес тази директива да се запази, а западноевропейските страни имат избора да използват тази директива или пък да или пък да не го правят. Аз мисля, че в крайна сметка става дума за маса на заплащане и това вече води до искане за възможно най-висока печалба. Нашите двама са докладчици, госпожа Лоран Шартие и госпожа Йонгериус. Извинете, че малко трудно произнесох името. Ние предложихме редица изменения, но всъщност те ги предложиха, но всъщност целта е да се намали до максимум социалния дъмпинг и да се направи така, че да бъдат защитени нашите национални работници. Е, и всъщност е, това е и моето предложение – е, за нас, е, запазвайки директивата, идеалното положение е, е най-благоприятното трудово законодателство в страните по происход или приемащите страни да се прилага още от първия ден спрямо командированите работници и е, мисля, че всеки ще може да намери своите предимства и западните и източните страни. Благодаря. Мисля, че съвместих в регламента от 3 минути. Uh, Благодаря. Сега ще чуете колегите, които ще се изкажат. освен това и докладчиците ще получат в края думата. Аз ще се изкажа.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 се изказвайте повече. Извинявайте, аз съм докладчик в сянка, казва Хелка Стивенс по този въпрос. И за това аз мятам, че трябва сега да говоря. Е, според нас, госпожа Макентайер е, е докладчик в сянка от ЕКАРЕ. И тя получи думата. И така, аз искам да кажа няколко думи. Отново искам да подчертая. Да подчертая важността за правното основание. Естествено, е, на тази директива е в нашия компетенция. Това е ясно. Не би трябвало основната, правното основание да засяга само вътрешния пазар. Много е важно да се говори за, тъл... да, да се говори за тълкуването на директивата. Клаузата Монти също ще защити трудещите си. Освен това, е, въпросът за транспорта е много важен също. Искам да подчертая важността на, на възнаграждението. Възнаграждението трябва да си остане в прерогативите на държавите членки. Концепцията за възнаграждението трябва да се дефинира от държавите членки на практика. Европа е, не би трябвало да трябва да се противопостави на е, дъмпинга при заплащането. Когато става дума за защита на правата на трудещите си, аз не смятам, че срока тук много ще помогне. Трябва да правата на трудещите си да са осигурени. Е, кога един командирован работник е все още командирован, дали за това може да се вземе критерия за срока. Това е въпроса. В този смисъл аз съм подала изменение. И сега давам думата на Павел. Thank you, Madam Chair. I will speak in German. Ja, äh, die neue Mitgliedstaaten да, новите държави членки естествено проявяват много голям интерес е, към тази директива и аз искам сега да започна с няколко въпроса. Въпроси, които понякога ме карат да изпитвам безсъние. Е, как е, изглежда практиката съгласно нашите изменения и как е, това ще окаже въздействие върху онези, които искат да спазват всички разпоредби на старата директива? Да, ако има силно влияние, моят отговор е ясно да и това трябва да да бъде обсъдено с докладчиците и докладчиците в сянка по време на заседанията, докато тези, които не желаят да спазват разпоредбите или не желаят да се придържат към нашите решения, взети преди няколко години, ако те с новите разпоредби биват насърчавани да спазват новите условия, отговорът ми е не – фирмите фантони трябва да бъдат е, наистина преследвани. Аз съм абсолютно съгласен с е, това, което се включва в измененията в тази връзка. Една стриктна директива за командироване на работниците може да доведе до миграция на работници. Какво ще правим с държавите членки тогава, в които ще липсва работна ръка? когато чух, че е, фирмите, които искат е, да сключват нови договори на Запад, могат да изпращат само работници, които работят от дълго време във фирмата, е, аз доста се смутих, обаче нови договори, това означава нови работници, нови служители. Е, сега, когато става дума за 13-та заплата или коледна премия, това е нещо друго, да се лимитира на 8 или на 6 месеца, какво получава лицето тогава? Е, две трети от е, коледната премия или една шеста от 13-та заплата, това са неща, които трябва да вземем предвид и мисля, че по-добре е да е, се прилагат разпоредбите, отколкото е, да се критикуват хората, които вземат решения във връзка с тази директива. Аз съм съгласен с е, много от нещата, Агне знае това, но не мога да приема лимитирането до 6 месеца. Благодаря. Благодаря, господин Коса трябва да се изкажете много концентрирано. Благодаря, господин, госпожо председател. Ще се опитам да бъда наистина лаконичен. При цялото ми уважение към докладчиците, трябва да кажа, че а, те са постигнали много, но аз все още не съм убеден, че този процес е необходим. След като е започнал, ще се опитаме да го оползотворим е, максимално. Неколкократно съм казал, не става дума за проблем между изтока и запада. Втората по брой на командировани работници е, страна е Германия. Е, хората трябва да плащат еднакво за еднакъв труд и тези, които работят, трябва да получават еднакво за еднакъв труд. Трябва да приложим този принцип най-напред у дома. И тогава ще имаме очи да искаме уважение от другите държави членки. Е, Работниците по граждански договор получават по-малко, отколкото работниците, които имат сключени трудов договор. Това въжи включително за Европейската комисия. Аз и зададох писмен въпрос и получих отговор, че трудовото възнаграждение на едно лице зависи от множество фактори. За какво говорим? Първо, трябва да изчистим правното основание. Също така, убеден съм, че е погрешно да се анализират само трудовите възнаграждения и гледната точка на работниците. Работниците и служителите трябва да бъдат защитени което, разбира се, има връзка и със свободата на предоставяне на услуги. Това е тема, която следва да ни занимава. Регламентът Рим 1 трябва да бъде преработен и основи. И аз съм внесъл няколко изменения в тази връзка. Искам да попитам дали докладчиците ще отчитат този факт. Аз като юрист не мога да игнорирам тези аспекти и смятам, че е редно те да бъдат взети предвид. Длъжни сме да стъпваме върху договорите, когато работим, а и регламентът Рим 1 трябва да бъде пълноценно спазван. И последното, което искам да кажа е, добре, нека разискваме измененията към регламента. Аз имам голямо желание да играя своята роля в този процес, но кой следи за изпълнението на нормите от страна на държавите членки? Е, във Франция, например, неодавна бе прият указ, който изисква е, работниците, които се командироват във Франция в областта на строителството, да говорят френски. Ако не говорят френски, не могат да работят във Франция. Това е нещо, срещу което трябва да се борим. Искам да обобщя последния начин. Тук малко се отклонявам от вижданията на съдокладчиците – но мисля, че има възможност е, всички в Европа да извлекат полза от това, което правим и то да е с добро качество. Благодаря. Господин Ленарс и след това господин Кукан. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на съдокладчиците за техния усилен труд и благодаря на колегите е, които са внесли 500 изменения, това няма да улесни много докладчиците, но трябва да знаем, че говорим за свободно движение на услуги, а не за свободно движение на работници. Работниците имат право да отидат във всяка държава членка на Европейския съюз и да работят при нейните правила. Нашия текст засяга свободното движение на услугите. И е, както е, каза Мариан Тайсен, когато представи проекта, нуждаем се от повече командировки в е, Европа, а не от по-малко командировки. Като човек, който живее на границата на Холандия, мога да потвърдя, че това е така. Също така обаче се нуждаем от по-качествено командироване. Има една група, която иска чрез измененията да направи командироването по-лесно, а друга група чрез своите изменения се стреми да направи командироването по-справедливо. Мисля, че аз ще се опитам да търся баланса между тези два аспекта. Има причина да се преработят действащите правила, включително защото командироването на работници а, е, никога не е достигнало тези мащаби и характер, а, е, каквито а, е, са целили създателите на нормите през 90-те години трябва много да настояваме на връзката между работника и дружеството, което го командирова, за да се борим с фиктивното командироване. По отношение на възнаграждението, приветствам усилията на съдокладчиците правилата за командироването да бъдат по-добре синхронизирани с националните норми в тази област. Ако това успеем да решим, голяма част от другите въпроси, които ни тревожат, също ще отпаднат. Що се отнася до продължителността на командировката, тя е свързана с възнаграждението. Следва да имаме гъвкавостта е, да е, вземаме предвид разликите между отделните отрасли. Някои отрасли изискват повече командировки, в други отрасли са необходими по-малко командировки. Надявам се, че нашата уредба ще може еднакво да послужи на всички. И най-сетне съгласен съм с колегата Коса. Това, което съгласуваме тук, трябва да е юридически издържано. Не можем да си позволим да приемаме нов нормативен акт, който отново да създаде повод за поредица от дела пред съда на Европейския съюз. Нещо, което стана с предишните актове. Благодаря. Господин Кукан. Much, благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да изразя високата си оценка и благодарност към двете докладчици за начина по който дадоха начало на дискусията ни днес. Искам да им благодаря и също така да изразя похвалата си за усилията им в работата на това трудно досие. Е, няколко бележки ще направя, тъй като позицията ми е отразена във внесените от мен изменения. Първо, транспортът трябва да бъде предмет на отраслово законодателство. Приканвам двете докладчици наистина да помислят как ще се отрази тази ревизия на нормите върху предприятията, които работят в Европейския съюз. Преработката на директивата за командировките не е бойно поле, е, на което да се срещат работника и работодателя. Не. Това преразглеждане на правилата цели да гарантира доброто функциониране на нормите за единния пазар, на самия единен пазар в двете посоки и най-вече да се гарантира на свободното движение на услуги. За да постигнем тази цел, трябва да се вслушаме повече в онези, които ежедневно работят при условията на командировка командировките. Е, тоест, самите командировани работници и дружествата, които ги командироват. И трябва да направим така, че да не създаваме повече административни тежести, както за работниците, така и за предприятията, които ги наймат на работа и ги изпращат в командировка. Мисля, че от това не можем да се абстрахираме. Благодаря, господин Ман. А след вас госпожа Язловецка. Благодаря. Аз също искам да благодаря на Елизабет и на останалите. Стана ясно от вашата презентация, че цари дух на колективизъм, на солидарност и със сигурност вие искате да постигнете компромиси, които да помогнат на работниците, но и на малките и средни предприятия. Трябва да бъдат включени и двете страни. Бяха посочени някои принципи, които са важни. Не трябва да допускаме никъде социален дъмпинг и всъщност смятам, че в тази директива за командираване на работниците работници, това трябва да стане ясно. Трябва обаче да се има предвид и протекционизма. Това в момента се практикува в САЩ и един човек там смята, че с 150 реда, 150 думи в изречение може да управлява дадена страна. За мен е важно да се подчертае, че командироването трябва да бъде истинско, а не ефективно на работниците и също така е, трябва да се знае какъв е брой на командированите работници. Трябва да се борим срещу е, фиктивните самонаети лица. В е, Германия, например, това е много често разпространено явление. Аз също смятам, че трябва да се заемем сериозно с фирмите фантоми. Това не е нещо, което може да наречем дреболия. Аз съм в тази комисия по панамските документи и там наистина установяваме, че това е много важен феномен, който обаче като че ли малко се свързва тук с нашата тема. Трябва да бъдат е, обект на защита малките и средни предприятия, които спазват правилата и които спазват е, в частност правилата за командираване на работници. Е, що се отнася до е, заплащането, за него отговарят държавите членки, това е ясно също и партньорите в колективното трудово договаряне. Аз не намерих обаче отговор също и във внесените изменения във връзка с представителните колективни трудови договори. Е, това какво означава? Това е подкопаване на принципа на автономията при изключване на колективни трудови договори. Така ли? Аз бих искал да се намери някакво решение тук. Now it's Madam Сега госпожа Язловецка и след това госпожа Вебер. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя колегите, които са внесли изменения, тъй като голяма част от внесените изменения доказват, че всички ние бихме искали командироването на работници да се урежда от ясни и прозрачни норми. Такива да бъдат нормите за движението на работници, за да бъде то безопасно в Европа. Опитваме се да предложим текстове, заедно с колегите от нашата група, които да гарантират яснота и на работниците, и на работодателите отношение на дългосрочното командироване трябва да се прецени какви да бъдат правните последици след изтичането на 24-месечния срок. Предложили сме един списък от допълнителни права, които да бъдат предложени на командировани работники. Изменение 281 също така сме предложили по-гъвкаво изчисляване на срока на командировката, като има възможност тя да стане до 36 месеца с възможност за изключение, включително за двумесечни паузи за почивка. В много отрасли това е необходимо. В голяма част от измененията се съдържат а, а, предложение за координиране на тази директива с нормите на регламент 883. Когато има обществено осигуряване в приемащата страна, е, то трябва да се вземе предвид. С изменение 375 предлагаме, освен минималната ставка, е, командированият работник е, да получава допълнително възнаграждение за работа на официални празници. Е, също така е редно да има и някои бонуси за други елементи. Допълнителното заплащане и бонусите трябва, разбира се, да се определят от държавите членки. Ще цитирам изменение 412, което е много важно. То засяга задължението тази информация да бъде оповестена на веб страница. Работникът не следва да отговаря и да плаща глоби, ако получава предвиденото трудово възнаграждение, но е имало грешки в изчисляването на бонусите. Е, също така е, при е, шкиперството на кратки разстояния, лоцманството на кратки разстояния и е, други транспортни въпроси трябва да се мине към отраслова уредба, тъй като те са извънредно специфични. Европейската комисия неколкократно е заявявала, че този тип транспортни услуги не следва да бъдат е, приравнявани на останалите. И Подобно на колегите от Франция, е, трябва да кажа, че 60% е, от командировките се осъществяват е, от и към западноевропейски държави членки. Така че явно тази директива е най-необходима именно в тази западна част на Европа. Благодаря, госпожа Вебер. Благодаря, госпожо председател. Аз оценя усиления труд, който положиха всички колеги по това досие. И то при положение, че работата предизвиква най-разнопосочни становища между политическите групи. Според мен има някои недоразумения сред основанията за този преглед на директивата. Можем да се окажем разделени в Европа, което да не ползва никого. Първо, ако погледнете статистическите данни, истината Истината е, че е, командировките са преди всичко от западни към западни е, страни. И е, нищо не подозиращи жертви на е, новите разпоредби ще бъдат косвено работниците от източноевропейските страни и преди всичко малките и средните предприятия. С тези тежки условия могат да се справят само големите предприятия и само мултинационалните предприятия. Само те ще оцелеят на този пазар. Друго недоразумение, според мен, проистича от това, че идеята за защитата на работниците, нещо, което може само да се приветства, се смесва с това, което е незаконно. Това, което е незаконно, следва да бъде наказано така или иначе. За него си има санкции. Защо използваме аспекта незаконосъобразност при регулиране на командировките. Това е нещо, което не разбирам. И трето. Полския водопроводчик. Имайте предвид, че полския водопроводчик никога не е бил командирован работник. Той е решил да се ползва от свободата си на движение и да работи другаде в Европейския съюз, както може да го направи всеки работник в Европейския съюз. Обаче ние сега преразглеждаме директивата за командироването, опитвайки се да поправяме някакви процеси и хипотези, които всъщност не се нуждаят от поправене. И така стигаме до правното основание. При командироването на работниците, правното основание на акта е предлагането на услуга, докато има хора, които ни е, тласкат е, към разширяване на това правно основание. Аз е, силно се противопоставям на всяка промяна в правното основание. Тя трябва да остане норма, правното основание трябва да остане нормата за предлагането на услуги. След това, да, за транспорта ни е необходимо отраслово законодателство, но в областта на транспорта мога да ви уверя, че много малки и средни предприятия в Централна и Източна Европа а, са отпаднали от европейския транспортен пазар те не могат да влагат толкова много средства, че да познават законодателството на всички европейски държави членки. Законодателство означава не само парламентарно законодателство, а местни, регионални норми, които никой регионален или местен орган не е обявил на своя сайт. Мога да ви уверя, че много сдружения на превозвачи и на и много профсъюзи се натъкват сега на огромни трудности вследствие на промените, които ние внасяме. Благодаря, госпожа Шойдрова. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за този дебат, тъй като той ни дава възможност да внесем яснота в измененията си. Ако искаме директивата да бъде прозрачна, следва да имаме възможност да поясним по какви причини сме предложили едно или друго е, изменение. Аз съм внесла 11 изменения, но ще дам разяснения само за две от тях. Първо, изменението за правното основание. Според мен е редно е, правното основание е да се разшири така, че в него да бъде включена и защитата на командированите работници. Но водещо правно основание следва да бъде това за свободното предлагане на услуги. Тоест, член 56 от договора трябва да бъде включен отново в текста трябва категорично да посочим като правно основание на този текст свободното движение на услуги. Второто изменение, на което искам да се спра и е внесено пак от мен, е това за транспорта. Според мен тук е възможно да се постигне компромиса между различните изменения, свързани с сферата на транспорта. Е, според мен е, тази възможност ни се предлага предложение, ни, ни дава предложението, което аз правя директивата от 96-та година да остане в сила, докато комисията предложи ново отраслово законодателство в сферата на транспорт. С други думи, Увеличената административна тежест, която проистича от преразглежданите в момента норми, да не въжи в сферата на транспорта – Съдокладчиците сами потвърдиха. Транспортът е специфична сфера, там се нуждаем от отраслови актове. Това е логично. И за това логично е преразглеждането на тази директива да не се прилага в областта на транспорта. Транспорта следва и за бъдеще да бъде уреждан от директивата от 1996 година. Благодаря, госпожа Стевенс и господин Кристенсен накрая. Но сега госпожа Стевенс. Thank you, Chair. Apologies for the confusion earlier. Благодаря. Извинявайте, че се обърках преди малко. Всъщност, това, което казах, беше за докладчик сянка съм по един файл, който ще се обсъжда днес след обед. Сега, този файл е много важен, наистина, въпреки, че това е много чувствителен въпрос. Въпреки това, много е важно да се продължи да се борим срещу социалния дампинг. Това е действително много важно за защита на а, местните работодатели и на трудещите си. И нека не забравям. Не, това е важно и за доверието и приемането на, на Европейския съюз от гражданите. Сега за сроковете. С, с командироването е всъщност като дефиниция нещо временно. Именно защото има риск от социален дъмпинг. И тук е важно да се закове срокът, максималният срок за командироването. Средният срок е по-малко от два месеца, така че мисля за повечето сектори 6 месеца е достатъчно. Сега рискови сектори могат да бъдат деф, дефинирани. Естествено, има разлики между държавите членки. Този е, подход ще вземе предвид принципа на субсидиарност. Освен това, свободното движение на услуги и е, хора е, е много важен за благоденствието на държавите членки. Това е много важен елемент в дебата. Затова не смятам, че трябва да се заковава срока в нерискови сектори, тъй като в крайна сметка коментироването винаги е нещо времено. Да, трябва да се борим срещу социалните измами. Не бива да загърбваме предимствата от свободното движение на услуги. И е, тук трябва да се спазват разпоредбите на регламента. На следващо място, е, равното заплащане на едно и също място. Мисля, че това е предварително условие за добра конкуренция. Така само ще се преборим срещу социалния дъмпинг. Европейския съюз трябва да създава благоденствие и заетост, а не да разрушава е, работни места и да осигурява и да поощрява състезанието към най-низкото ниво. Трябва освен това да има прозрачност при, признаването, при прилагането на, на правилата. Защото правила, които са трудно разбираеми или приложими, няма да бъдат прилагани добре. Освен това, не бива да има и административна тежест за малките и средни предприятия. И накрая. Искам да подчертая, че в прерогативите на държавите членки трябва да си останат дефинициите и праговете за заплащанията, за, ми, за минималната заплата. Благодаря. Благодаря, госпожо Стивенс. Господин Кристенсен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчиците за тяхната работа. Мисля, че наистина е, подходът е много добър, но наистина темите са много сложни. Чухме обаче какви са предизвикателствата е, по отношение на директивата. Аз съм съгласен с Томас Ман, че трябва да се борим против протекционизма и социалния дампинг. Това е записано и в договорите, да има равнопоставеност, да няма демо, да, дискриминация. За това трябва да застанем в директивата. не трябва да сме последователни. Освен това, не бива да има заобикаляне на правилата. Съгласен съм с колегите, които смятат, че транспорта трябва, които смятат, че, че транспорта трябва да бъде изключен от директивата. Това е много е, специфичен сектор, но командироването трябва и в рамките на транспорта трябва да е част от тази директива. Мисля, че това е добро упражнение за Европейския съюз. Добро упражнение за Европейския парламент. Важно е тук да покажем, че може да действаме, да работим заедно, да няма разединение – това е добро упражнение и за съвета, за министрите, защото те така също могат да покажат, че могат да работят заедно в името на една обща кауза, без да се разделят по национални интереси. Да, в парламента, ето виждаме, има различни мнения, но нека не се разпадаме на различни сили. Мисля, че в крайна сметка е възможно за парламента да излезе с едно общо и силно решение. Благодаря, казва председателката. Благодаря, че бяхте толкова прецизен и кратък. Може би, може да дадем малко минути за изказване и на комисията. И след това ще дадем думата на докладчиците. Господин Перейра. Е, е, е, благодаря, благодаря за това, че ми давате думата. Благодаря също и на двете съдокладчици за тяхната чудесна работа и на членовете на вашата комисия за всички усилия положени в изготвянето на измененията. Оценката, която направи госпожа Моран Шартие е обаче доста ограничена във връзка с важността на това досие. Е, само няколко коментари искам да направя. Няма да вземам отношение към измененията. Това не е моята роля. Ще направя само някои коментари във връзка с съдържанието на някои изменения. Първо, аз искам да изразя нашето пълно съгласие с е, това, че е, наистина съществува необходимост от ясни правила. Това подчертаха и, двете, е, и двамата докладчици. И сега, е, както вече споменах, аз ще се спра само на някои аспекти. За нас е ясно, че предложението, което е направено за възнагражденията, върви в добра посока. Аз обаче искам да подчертая, че измененията трябва да бъдат насочени към повишаване на прозрачността по отношение на условията на труд е, във връзка с командированите работници, е, които се възлагат на тях съгласно тази нова е, директива. Това трябва да улесни нейното конкретно прилагане и мисля, че всичко върви в добра посока. Обаче ми се струва, че разпространението е, на различни правила, на различни системи, които се прилагат към работниците в различни периоди, е, върви в е, обратна посока. И ако имаме различни пакети от правила, които се прилагат до 6 месеца, до 24 месеца и така нататък, ние няма да улесним живота нито на предприятията, нито на работниците, нито пък на трудовите инспектори. Аз мисля също, че е важно да се подчертае, че е, трябва да е, запазим оригинала духа на тази директива, е, тя трябва да се е, прилага спрямо командированите работници съгласно обичайните условия. Също така трябва да се гарантира свободното движение на услуги и доброто функциониране на вътрешния пазар. В директивата се предвижда такава координация стриктно в периода на командироване. Аз мисля, че трябва точно това да е, подкрепим. Директивата урежда условията на труд по време на командироването. Аз аз мисля, че има изменения, опити да се е, фиксират е, такива разпоредбите. Е, не са свързани точно с периода на командироване, а с предходния или следващия период и може би е, е, ще трябва да се откажем от това изкушение да въвеждаме такива правила. Е, трябва да уредим условията на труд по време на периода на командироване и всъщност това е целта на тази директива. Аз вече споменах в началото, но ще го направя още веднъж. Искам да спомена нещо, което е много важно. Правното основание, целта на тази директива. Всъщност, ние бихме могли да приемем, не можем да приемем да се въведе никакво правило, правило което би представлявало дискриминация спрямо националните доставчици на услуги или транснационалните доставчици на услуги. Аз е, е, мисля, че трябва да обърне внимание точно на това дали източникът е, за условията на труд може да се приеме в случая дали няма да се предвиди е, твърде е, широк обхват на правилата е, по отношение на националните доставчици на услуги. И последния ми коментар. Искам да припомня, че въпроса с правното основание е въпрос, който има политически аспект, но най-вече правен аспект. Има много богат правораздавателна практика в връзка с това правно основание и принципите трябва да бъдат залегнали в избора на правно основание. Трябва да се обърне внимание какви са целите на съответния правен акт. Също така трябва да се прецизира, че двойното правно основание трябва да бъде по-скоро изключение, е, защото ако в директивата има две цели, които са с социален характер, ние не можем да кажем, че е, те са субсидиарни е, един спрямо друг е, и тук, е, или една спрямо друга. Така че в случая е, рискуваме от внасяне на сложност и ми се струва, че целта на тази директива си остава, още веднъж да повторя, да позволи доброто функциониране на вътрешния пазар трябва да се направи, ако координация между националните правни системи, е, за да постигнем тази цел. И е, мисля, че това е елемент, който е изключително важен и е, всъщност важният елемент е, че трябва да се избере много добре правното основание. Благодаря. Now, uh, uh... Благодаря. А сега докладчиците имат думата. Госпожа Моран Шарти и Госпожа Йонгериус. Благодаря. For... Благодаря. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Те е, до някъде засегнаха нещата, които вече ние бяхме описали на хартия. Благодаря за допълнителните краски. с които бе описан проблема. Надявам се в близко бъдеще няма да сте оплашени, ако ви попитам още веднъж, ако ви помоля още веднъж за вашето мнение, защото, както казах и преди малко, Имаме много какво да правим, имаме една насока, която да следваме, но се надявам и се абсолютно вярвам, че ние ще се справим добре с тази трудна задача. Ние във всички случаи сме готови да слушаме ваши, да чуем вашите предложения и да намерим и да постигнем съгласие, защото доброто функциониране на вътрешния пазар върви ръка за ръка с доброто третиране и отношение както на работниците, така и на малките и средни предприятия. Искаме да имаме един добър баланс. И не може, може би вие ще можете да, да си позволите да не сте на ниво, да не се справите. В крайна в крайна сметка на нас за това ни и плаща да сме компетентни и да намерим добро решение. Важно е за нас да защитим основните права на Европейс... в Европейския съюз. Свободното движение на работниците е едно такова основно право. Ние не искаме да го прекратим. Аз в предишния си живот съм била синдикалистка и винаги съм защитавала правото човек да може да работи на друго място, така че това е основно право. Право е човек да може да търси възможност да се труди на друго място, където смята, че ще има по-добри условия за развитие и живот. Но много често свободата на услуги, с нея се злоупотребява. И не се защитават работниците, а се заобикалят основните права. И то основните права на работниците. Така че тук балансът е изключително важен. Няма да се спирам конкретно на всички предложения и изказвания, защото а, това ще предпостави факта, че аз зная къде ще е бъдещата ни пресечна точка, пресечна точка между всички мнения. Аз имам има моето становище, но бъдещия консенсус предстои да се постигне. След нашето гласуване ще имаме, надявам се, положителна реакция от съвета. Ако, естествено, съветът работи в същия, със същата скорост, то тогава ще може след това веднага да започнем преговорите и ще ни трябва тогава вашата пълна широка подкрепа. И така, смятам, че трябва да сме наистина компетентни, трябва да постигнем резултати, които ще спред социалния дъмпинг, но също така ще преустановят заплахата от протекционизъм, защото това няма да ни доведе напред. Искам да приключа с една мълба. С мълба за допълнителни, за допълнителни обяснения от ваша страна, когато, това, когато имаме нужда от тях. И така много се радвам, че мога да работя с колежката докладчица и с колегите докладчици в Сянка. Надявам се наистина на една широка основа. Надявам се да съм компетентна, да мога да се справя. Това ще си напиша на своето бюро. Да мога да се справя с тази задача. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Моята първа дума в това изказване е дума на благодарност към докладчиците в Сянка и всички колеги, които говориха тази сутрин и които внесоха яснота, които направиха своя принос е, е, с измененията, които внасят. И всъщност първото, което искам да е, посоча е, че е, има промяна в колективните нагласи. И аз отбелязах тук някои изречения, направих си много бележки, слушайки ви. Ние не искаме да разделяме Европа, което означава, че е, това е всъщност основното в европейския дух. Е, конструктивният елемент който проистича от всички изказвания тази сутрин, за което ви благодаря, защото ние не бихме могли да работим с положително заключение, ако не сме белязани от този дух да не разделяме Европа, да не противопоставяме хората един на друг. И тук е, обаче ви дължа някои е, обяснения, тъй като всички вие е, а, и някои от вас конкретно ме споменаха, мога да кажа, че Франция, моята страна, миналата седмица беше разтърсена от една клауза, която се нарича клауза Молиер. Някои от които като че ли не са обзети толкова от европейски дух, искат да въведат не само на национално равнище, не се лъжете, защото аз видях в рамките на нашето национално събрание как се блокира тази клауза, която беше всъщност против командированите работници, която всъщност беше срещу свободното доставяне на услуги. Но някои членове стигат до местните е, пазари на ниво град, департамент или регион в моята страна. И аз е, водих една ужесточена битка срещу тази клауза Молиер, аз никога, никога няма да се съглася с тази точка, няма да спра усилията си, защото ако ние е, попаднем в този е, коловоз, това означава да разрушим целия европейски дух и цялата е, дейност, която извършваме. Това всъщност означава премахване на свободното предлагане на услуги и свободното движение на гражданите, също така и свободното движение на работници, разбира се. И тук можете да бъдете сигурни, сигурни в моя ангажимент. Аз наистина се обърна към моята собствена партия, която много често разтърсваше тълпите, тъй като понякога има трудности да бъдете чути в собствената си партия. Ние го направихме. Euh, Но това е една борба, това е нещо, което аз не желая да наблюдавам другаде. Вие разбирате много добре, че правейки това, е, вие разбирате е, работния дух, от който съм обзета, е, идеите в нашата работа. Аз не искам противопоставяне на изтока и запада. Ние извършваме нашата работа балансирано в европейски дух, така че за мен клаузата Молиер в случая е много вредна. Аз Във всички случаи е, ще продължа да работя в тази насока и можете да разчитате на моя ангажимент. И второ, е, аз знам е, много добре, че противопоставяйки се на това, всъщност защитавам всички вас и всички наши командировани работници в цяла Европа. Втората точка и това много ме вълнува, е, нали, Агнес, е, и вие бихте казали това, че е, ние е, почувствахме във всички ваши коментари, че подобно на нас вие търсите точки на консенсус ние е, не искаме да изпадаме в протекционизъм. Искаме да стигнем до консенсус, да изградим този консенсус и в изграждането на консенсус, това беше е, заключението на Кристенсън, в крайна сметка е, по Става дума за позицията на парламента спрямо съвета. Ние имаме нужда от мнозинства в парламента и имаме нужда да бъдем в силна позиция при тристранните преговори, за да може нашата позиция да спечели. Това е причината, поради която ние е, вложихме толкова много труд в тази тема и остава още много труд за всички нас, не само на са докладчиците и докладчиците в сянка. Има среща на докладчиците в сянка, имахме разбира се и други такива срещи с тях, но следващата среща на докладчиците в сянка ние ще посветим е, да а, прегледаме всички изменения, защото това трябва да бъде дискусия, от която трябва да изкристализират компромиси. И всички докладчици в сянка след Миналата седмица получиха покана, мисля от секретарията, за следващата среща на докладчиците всяка на 5 април. Така че там ще имаме наистина възможност да навлезем в нова фаза на работа. Това е постигане на компромиси, на консенсус по всички точки – по които бихме могли да постигнем компромиси, е, това ще бъде, може би, е, нещо с променлива геометрия, защото всички идеи могат да намерят е, различни мнозинства, обаче във всички случаи става дума за изпълнение на нашите цели. Във всички случаи. Това, което ми се струва особено особено важно е ние заедно да дискутираме по принцип за а, основните проблеми, да гарантираме свободното предоставяне на услуги и да имаме като политическа линия за равен труд, равна заплата, защото ако ние не спазим този принцип, ние просто ще стигнем до една социално изкривяване или деформация. А що се отнася до възнаграждението, ние тук ще трябва да проведем дискусия в тази насока. Сега, правното основание. Аз изслушах или по-скоро долових предпазливостта на господин Перейра, който каза, че двойното правно основание е нещо, което се прилага като изключение. Да, е, със сигурност вие имате право. Е, но въпреки това смятам, че в тази комисия по заетост ние не сме е, комисията имко, ние сме едновременно е, в е, рамките на свободното предоставяне на услуги, но също и свободното движение на работници, борба срещу социалния дъмпинг, така че има такава конотация е, на социална основа и ние бихме искали е, това също да се спазва. Ние като политици, защото всъщност това е нашата работа. Ние сме избрани тук, ние сме депутати, ние сме политици. Ние искаме да изпратим сигнал към нашите съграждани, един сигнал за една социална Европа, което означава Европа, която отчита загрежеността на нашите граждани. Погледнете всички изследвания, които се правят на европейско равнище сега. Първата тема това е, е страхът е, на нашите съграждани да не загубят работата си. И по този въпрос е, нашите съграждани ни казват как, или по-скоро ни питат какво прави Европа за нас. Аз нямам желание да се крия зад практически фрази не, трябва да вървим по-далече. Е, господин Ферейра посочи някои неща, обаче е, мисля, че е, би трябвало да продължим това, което искам да ви кажа, госпожо председател, на вас, на колегите, благодаря на Агнес защото в крайна сметка не е никак лесно да се работи по тази тема. Става дума за две различни политически групи. Бихме могли да имаме позиции, които се противопоставят една на друга, но ние всъщност е, изграждаме, изграждаме заедно нещо около един център и това е всъщност е, е, нашата задача в момента. Благодаря, госпожо председател to, to Благодаря много на Агнес и на госпожа Морен Шатие. Много интересно е да ви слушаме. И имаме силни надежди за предстоящата работа. С тези думи припомням, че започваме отново в 2 часа. Госпожа комисарят Тайсен ще бъде тук в този час, за да проведем разискване за положението на младите хора и тяхната заетост. До 2 часа.